Ja, guten Tag, äh, meine Damen und Herren. Nachdem der Vorsitzende des Ausschusses erkrankt ist und die... Уважаеми дами и господа, тъй като председател е възпрепятстван и заместник председателя на комисията е възпрепятстван, аз ще имам удоволствието да председателствам нашето заседание. Тук сега ще обсъдим темата за пазарите на труда на държавите членки. Ще споделим най-добрите практики. Ще стане въпроси за подходящите доходи, активиране на пазар на труда и качествени публични услуги. Радвам се, че тук сред нас са експерти, които ще имат на разположение между 10 и 12 минути, за да направят своите изложения. Ето на екраните може да, ви, да видите и а, техните презентации. Госпожа Лола Сантиляна Валехо. Тя е представител на Испанският синдикат. Професор Ячек Мечина от Института за социалната Института по социална политика в университета в Варшава. Левиатан. So geht's ohne Vorbereitung. <laughs> Ähm, <clears throat> на следващо място, по-освен анализатор към ОИСР по въпросите за етостта, Лук Селдерло, генерален секретар на Европейската асоциация на доставчиците на услуги за лица с увреждания и на следващо място господин Стивън Тобин, ръководител на екип към а, отдела за извършване на а, проучвания и, оцен, а, и оценка. Това е звено към а, Международната организация на труда. Добре дошли на всички! Buenas tardes a todos y a todas. Добре ден на всички. Благодаря за поканата да присъствам на заседание на Комисията по заедостта. Аз съм е, председател на работническия синдикат от Ла-Манча и е, представител в Европейската комисия за отговаряща е, Европейската представителна на комисията е, настоява, че е необходимо да се направят усилия за интеграция в пазара на труда и гарантирането на качествени услуги. In España eh, existen estos ingresos mínimos por parte de las comunidades. В Испания в автономните области има минимален доход. Испанското правителство съвместно с синдикатите прие една програма за заетост за хората, които не са включени в пазара на труда. Има една обществена служба по заетостта, Тук виждате какви са нашите възможности да изпълним препоръките на комисията. В Испания има над 2 милиона дългосрочни безработни, т.е. хора, които от повече от две години са без работа. А ако следим развитието, ще видим, че от 2011 година до сега техният брой се е увеличил с около милион. Ако погледнете как се разпределя тази цифра сред различните автономни области и по доходи, ще видите, че колкото повече обеднява обществото, толкова по-голям става броя на работниците с много ниски доходи, които достигат, които са почти на равнището на минималния доход – не вси, и не всички хора, които не, не работят, могат да получават помощи. И всъщност от автономните области, тези, които къд, където най-малко хора получават помощи за безработни, имат такива бенефициенти. Политиката по заедостта. И промените, които бяха внесени в нея. Правителството престана да инвестира в хората над две трети. С помощите бяха съкратени с над 66% помощи от фонда за безработни. правителството всъщност възприе политика обратна на препоръките на комисията. А именно да се помогне на общностите, където има най-низки доходи. Беше в Кастилия и Ламанча имаше над 91% намаление на средствата по политиката за заетостта. И помощите спаднаха до 40 евро. Какво препоръчва Европейската комисия за автономните общности в Испания? Всъщност най-малки съкръщения имаше в най-богатите това е обратното на изискванията на Европейската директива и на комисията. Какво означава това? Правителството е, е в един порочен кръг. Е, то взе мерки, за да позволи на предприятията да имат по-голяма гъвкавост за уволнение. Намалени бяха помощите, бяха Намаление и помощите или обещетенията при уволнение. Трябва да има една програма по заедостта, която да спазва препоръките на Европейската комисия, а именно наблюдение или контакти, постоянни контакти с най-засегнатите лица и помощи, социални помощи т.е. всички рестриктивни изисквания, които бяха обявени от правителството, са в посока обратна на споразумението, което беше сключено. 300 хиляди души трябваше да получат помощи от 426 евро и да бъдат подпомагани. Но след година само 31 са получили помощи в рамките на тази програма. Изискванията на плана по заедостта са много високи и се сблъскват с големи препятствия. няма достатъчно лица, които да се занимават с безработните, с тези, които се опитват да се включат отново на пазара на труда. И самата служба по, заедност, по заедостта има проблеми с финансирането. Една от най-засегнатите групи са младите. Знаете, че сред младите безработицата е около 60%. Въпреки това, не трябва да забравяме, че имаше гаранции за младите, които обаче е, се оказват е, тотален провал, защото те не отиват там, където трябва и същевременно не е създадена адекватна система, която да гарантира тяхното разпределяне. Ние внесахме едно предложение, чиято цел е да е, попълни тези пропуски, да гарантира социален диалог между правителството и синдикатите, за да може да се отстранят всички пропуски в, в програмата по заедостта. Правителството твърди, че спазва препоръките, но това е само привидно. Не се осигурява гарантирания минимум на всички не, не се осигурява участието на социалните проблеми в програмата по заедостта. Необходимо е да се увеличат средствата на социалните служби и същевременно рязко да се активизират политиките по заедостта за да се постигнат цифрите от 2008 година и да се изпълнят изискванията на директивата от Брюксел. Тоест, необходимо е да се инвестира в, тези хора, които са най-удалечени от пазара на труда и които се нуждаят от спешни мерки. Само така действията ще дадат резултат. Трябва да се е, положат усилия да се постигнат заложените в плановете цифри. Ние разполагаме с доста различна статистика. <clears throat> Смятам, че със своя план правителството постигна обратния ефект. Благодаря ви. Анг. благодаря. Благодаря ви за информацията, която ни предоставихте за ситуацията в Испания. Информацията ще е много полезна за по ни работа. Сега давам думата на професор Ячек Мечина. Моля. Заглас. Е, прошу Państwa, ja bym chciał się skoncentrować. Благодаря ви. Ще се концентрирам върху реформите, които са извършени в Полша през последните години. Става въпрос за приобщаване на трудовия пазар. Когато Полша се присъедини към Европейския съюз, т.е. преди около 10 е, години, Полша имаше е, висока безработица и ниска заетост. Е, бяха предприяти мерки срещу безработицата, но през последните години се появи друго предизвикателство, а именно то е свързано с това да се изчерпи неизчерпания потенциал. Четири групи са очертани. В е, първата са безработните, 50% от тях са дългосрочно безработни, сред тях има много млади и жени. Във втората група това са лица, които работят на непълна заетост На трето място са тези, които не са заети изобщо и такива, които искат да се върнат на пазар и такива, които не са мотивирани отново да се влеят в трудовия пазар. Ако се концентрирам върху два важни аспекта, може 16% да се увеличи заетостта. Основният проблем е свързан с младите хора това са данни от 2012 година. Използвали сме за отправна точка, защото през 2013-2014 проведохме реформите. Значи става въпрос за млади хора и жени, които имат затруднения да се върнат отново на трудовия пазар и а, сред тях има много млади лица. А, сред в тази група и е, повечето са с а, ниска степен на образование, с а, липса на квалификация или с ниска квалификация. Втората група включва а, хора, които нямат никаква мотивация да се върнат на трудовия пазар. Трябва да кажем, че тук има и възрастни хора, и жени, които са станали, майка, които са станали майки и вече не са се върнали на работа. Този анализ го използвахме за да проведем реформи на наши, в нашия трудов пазар. И така, бяха изготвени профили на отделните категории безработни, бяха изготвени показатели, и бяха създадени нови инструменти. някои от инструментите, които бяха създадени, бяха предназначени за младите хора под 30 години. И също така имаше инструменти, които да подпомогнат жените и хората над 60 години. Много е сложна структурата на публичната администрация в Полша. Ние се възползвахме обаче от възможността да създадем публично-частни партньорства. Имахме възможност да предприемем действия и ам, с помощта на публично-публични партньорства. Освен това, реформите допринесоха за това бюрата по труда да станат по-ефективни. Бяха предприяти мерки, за да бъдат приобщени и социалните партньори, т.е. синдикатите на, на работодателите, синдикатите на работещите също бяха включени. Беше създаден трудов фонд, който беше съфинансиран и от работодателите. Но от Европейския социален фонд също ам, получихме средства и с тях бяха извършени съответните реформи, а, като целта беше да се избегне риска свързан с трудовия пазар. Реформите обхванаха и лицата, които са далеч от трудовия пазар. Говорим и за лица, които са заети в НПО, в други по вид организации. Бяха организирани обучения от работодателите, а ние поехме обученията, предназначени за микропредприятията. Ние поехме разходите за тях. През първата година стотици служители, работници се възползваха от тези обучения, финансирани от трудовия фонд. И така, като цяло се подобриха и резултатите, свързани с обучението през целия живот. Финансирането беше ам, обвързано или свързано и с държавните структури, като се предвиди финансиране и за студентите, които са в последния курс на своето обучение. С помощта на работодатели създадоха нови управленски структури т.е. всяко мотивирано всеки мотивиран млад човек можеше да получи подкрепа, така че а, младите хора да бъдат назначени на работа в предприятия, които те сами са си избрали. Не винаги, разбира се, това беше възможно, но младите хора можеха да се възползват и от консултациите на съветници за по-добрия избор на работно място. Очерта се една тенденция, която може да видите от тази графика, че заедостта се увеличава и тази тенденция е устойчива или постоянна. Т.е. Полша спада към тези страни, в които е, безработицата намалява, динамиката е много добра в размер на 7,1%. Но нещо друго, което е важно, е, че се промени структурата на ам, безработицата в, ам, в Полша Също и безработица сред младите хора намаля от 28 на 20,1%. Опитваме се да се намесваме на трудовия пазар, когато става въпрос за лица над 50 години. Опитваме се да увеличим шансовете на хората над 50 години да си намерят работа. За съжаление обаче, нивото на безработица сред дългосрочно безработните си остава високо. Трябва да се инвестира и по-нататък в публично-частни партньорства, за да се намали нивото на този вид безработица. Има и друго предизвикателство, пред което сме изправени. Трудовия пазар е силно сегментиран. Миналата година и тази година проведохме реформи. Бяха изготвени трудови договори, които се основават на съответните законодателни разпоредби от гражданското право. Тоест, целта е да се ам, укаже подкрепа на а, майките, увеличи се майчинството а, до 3 години. Ам, мерки а, бяха предприяти да се намират по-лесно места за децата в а, детските ясли и градини и така нататък. Знаем, че кризата засегна всички, включително и Полша. За да смягчим последствия от кризата, проведохме разговори с социалните партньори. През септември създадохме една структура, чиято цел е да постигне по-гъвкаво, по-голяма гъвкавост на трудовия пазар а, и да се даде възможност по-добре да се съчетае професионалния с личния живот. И така, ем, изготвили сме показатели за ефективността. благодарение на тях можем по-добре да оценяваме промените настъпили на трудовия пазар. Осъществяват се различни по вид партньорства и благодарение на тях се улеснява достъпа до трудовия пазар. Освен това, тези съпътстващи дейности, които споменах, водят до увеличаване качеството на услугите и водят до намаляване на сегментирания характер на трудовия пазар. Благодаря ви. Председателката, благодаря ви. Преминаваме към следващия ни гост, Пол Слейм. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. За мен Наистина е удоволствие от името на моите колеги в Организацията за економическо сътрудничество и развитие, които работят в областта на държавната и социалната политика, да споделя с вас някои от нашите идеи за това как Европейската стратегия за активно приобщаване да се увенчае с още по-голям успех, отколкото до сега. През следващите няколко минути ще ви изложа полуките, които си извлякохме през изминалите години от работата, която извършваме на две нива. Тези две нива, взети заедно, показват каква роля могат да изиграят програмите за активно приобщаване на пазара на труда за постигането на устойчива заетост. Кои са тези две области на работа? Едната е свързана с реинтегрирането на хора на пазара на труда. Но тук по-скоро се обръща внимание на хора, които наскоро са загубили работата си. Мисля, че трябва да се промени тази логика, трябва да се приспособи, трябва да включим и групи хора с здравословни проблеми, с увреждания, както и хора изправени пред други ограничения при достъпа им до пазара на труда. Нека ви изложа логиката на активирането на пазара на труда. Тази логика се основава на допускането, че всеки трябва да има право на пълно да участва в обществения живот и в пазара на труда. Тук има четири елемента. Три са свързани с функционирането на системата, а четвъртият е свързан с интегрирането на потребностите и по-координираното им задоволяване. Първият елемент е насочен към мотивирането на хора, които не са мотивирани първо на тези хора трябва да им се помогне, за да превъзмогнат ограниченията за успешното им интегриране на пазара на труда. Една от предпоставките за това обаче е хората да са мотивирани, да намерят решение, което наистина да работи за тях, трябва да са и мотивирани да използват и помощта, която им се предоставя. Вторият елемент е така наречената увеличена пригодност за трудова заетост. Ако искате да се интегрирате на пазара на труда, трябва да предложите на потенциалните си работодатели способност да сте много продуктивни. Не всички хора са способни да направят това. Понякога им липсват умения, не са достатъчно обучени, но има и други ограничения, например от социален характер. Третият елемент е свързан с необходимостта от предоставянето на хората на възможности. Трябва да има търсене. Ако хората са мотивирани и са пригодни за трудова заетост, то трябва да се намесят на следващ етап работодателите. Трябва да има възможности за тяхното наемане. Програмите за пазара на труда се съсредоточават най-вече върху пригодността за трудова заетост, но те трябва да прилагат по-интегрирана логика, да вземат предвид всички елементи, за които говорих. За целта трябва да се създадат институции, които да отчитат всички функционални потребности и да работят интегрирано. Сега ще се спра върху хора, които са изправени пред конкретни ограничения при достъпа си до пазара на труда. Каква е разликата между тези хора и онези, които са били, имали стабилна работа, но са я загубили? Що се отнася до мотивацията, онова, което обикновено се изтъква от ОИСР и други субекти, е, че за хората трябва да проистичат економически предимства от връщането им на работа. Те трябва да получават плащания и придобивки по социалното осигуряване които да са достатъчно високи, за да могат да бъдат мотивирани да се върнат на работа. Онези, които са далеч от пазара на труда, са в по-различно положение. Доста е вероятно тези хора да са силно обезкуражени, да не са уверени, че могат добре да се развият на пазара на труда. Затова тези хора трябва да бъдат консултирани, трябва отново да повярват, че могат да се интегрират на пазара на труда. Нерядко е полезно заедно с тези хора да се изготви план, който да включва няколко етапа. План за връщането им на работа. Те трябва не просто да си търсят работа, трябва да се установи и какви са ограниченията, пред които са изправени при навлизането си на пазара на труда. И първо трябва да се работи за преодоляването на тези ограничения. Обвързването на помощите с определени условия. Тук първо трябва да се запитаме дали лицата са се възползвали от помощта, която им е била предлагана, за да се подготвят за трудова заетост по въпроса за повишаването на пригодността за трудова заетост. Подобни програми включват коригиращи образователни мерки, например, ако става дума за мигранти, пък се предлага обучение по език. Много важно е тук тази помощ да се предоставя в рамките на един разбираем за засегнатите лица план. Те трябва да знаят какъв път трябва да извърви и какво трябва да направят, когато настъпи моментът, за да си намерят подходяща работа. Тези хора трябва да знаят, че трябва да се възползват от възможностите за повишаване на Пригодността си за трудова заетост. По въпроса за възможностите. В тази област трябва да се гарантират възможности за заетост, за онези хора, които са работили по пригодността си за трудова заетост, знаят какво могат да предложат на работодателя и вече де-факто си търсят работа. Публичните служби по заетостта са онези институции, които обикновено служат като посредник между търсещите работа и работодателите. Те се опитват да намерят подходящи предложения за работа. Унези, които не работят вече от по-дълго време, защото имат някакво увреждане или са иммигранти, при тези хора е много важно онзи, който влиза в ролята на посредник, да се ползва с доверието на търсещите работа. Те трябва да знаят и какво търси работодателя, трябва да знаят дали той не трябва да се приспособи по някакъв начин преди да назначи лицето. Хора, които от дълго време са били без работа, е вероятно първо да трябва да минат през някаква преходна фаза, например да работят при по-защитени условия и едва на следващ етап реално да си намерят работа на пазара на труда. Бе публикуван един много интересен доклад, анализиращ опита с прилагането на стратегията за активно приобщаване този доклад наистина е много интересен и полезен, но има една област, в която не споделям изцяло констатациите в него. В текста се отбелязва, че понякога се прилага селективен подход, че програмите се съсредоточават по-скоро върху тези, които в по-голяма степен са готови да започнат работа и се пренебрегват онези, които са изложени на по-големи ограничения. Мисля, че не бива да правим разделение между двете групи. Трябва да работим в името и на двете. Има хора, които наскоро са загубили работата си, са много пригодни за трудова заетост. Те могат по-бързо да си намерят работа в сравнение с хора, които дълго време са били без работа. Ако някой работодател трябва да избере между двама такива души, той ще избере човека, който е без работа от по-малко време. Колкото по-дълго са били безработни хората, толкова по-трудно е те да бъдат трудоустроени. Но не бива да твърдим, че когато предоставяме повече помощ на тази група, това се прави за сметка на онези, които нямат работа отскоро. Знам, че когато се разпределят ресурсите е много труден изборът коя група да бъде финансирана, но не мисля, че трябва да правим такава разлика при финансирането. Накрая ще се спра върху институциите. Тук Реалният въпрос е дали публичните служби за заетост, които обикновенно работят с хора, загубили работата си наскоро, обръщат внимание и на други групи, като хора с увреждания, родители, които не са работили дълго време, тъй като са имали семейни отговорности и други. Анализирал съм различни страни и моят извод е, че не е толкова важно коя структура точно извършва тези функции, дали е една структура или са повече. По-важно е какво конкретно се прави, за да се върнат хората на работа и да запазят работното си място. И тук има много различни подходи. Понякога службите по заетостта си взаимодействат с други структури, например с психолози или други експерти. Понякога, ако се работи повече с хора с психически проблеми, то тогава се набляга на този аспект – конкретният пакет от мерки зависи от това и каква е целевата група, какви са потребностите на търсещите работа. Благодаря ви за вниманието. Dziękuję bardzo, Mr. Paul Swaim. Ja myślę, że odpowiedziałem. Благодаря. Благодаря ви, господин Суейм. Отговорността и действията, които се предприемат, ще допренесат за намаляване нивата на безработицата в Европейския съюз. Съжалявам, че не можах да дойда по-рано, имах други ангажименти, извинете ме. Господин Лук Зелдерло, той е генерален секретар в Европейската асоциация на доставчиците на услуги за деца с увреждания. Здравейте, добър ден на всички. Първо искам да благодаря на вашата комисия, че ме покани да споделя моите идеи и мисли, свързани с политиките за свързани с заетостта. Мога да споделя с вас някои от практиките на място. Аз съм генерален секретар на EASPD. Това е мрежа, която предоставя услуги на хора с увреждане. 11 000 организации представляваме от всички държави членки. Една трета от тези организации предоставят услуги, които водят а, косвено до заетост и така. Е, темата, която се обсъжда днес тук, е много важна за нас. Ако ме питате коя е най-важната цел, ще ви кажа, че ние е, се занимаваме е, с социално включване и сближаване. Е, на две части ще разделя моето изказване. В първата част имам общи коментари и във втората част ще се спра на някои заключения, които направихме от нашите анализи при изпълнението на проекти, свързани с заетостта. Нека е, да кажа, че според мен е важно да се опитаме да се разграничим от езика на свързан с отправянето на укори. Дори и да не го правим преднамерено, ние обвиняваме хората, укоряваме ги, че не са на трудовия пазар, че са безработни. И освен това, а, смятаме, че трудовия пазар е нещо монолитно, нещо, което не може да се направлява и не може да се управлява. Има много успешни програми в Европа, които се изпълняват и най-успешните проекти са тези, при които се работи не само с хората, но и с стопанските оператори. И а, трябва наистина да има съответствие между способностите, квалификациите и работните места, които се предлагат на пазара. Трудовия пазар има нужда и от работодателите, има нужда от подкрепата и на работодателите, работещите, за да може заедостта да стане по-приобщаваща. Освен това и от предишни кризи знаем, че винаги се засяга сектора на образованието и социалния сектор по-късно и по-силно. Започваме да усещаме влиянието на економиите сега. Ам, тези последици се усещат най-много от хората с ам, ам, увреждания, от семействата, които изгубиха много от своите доходи. Някои от тях изгубиха и работните си места. Да не говорим за много от социалните услуги, които бяха преустановени. И за да могат да се преодолеят економите и последиците от кризата, много хора бяха освободени, хора, които предоставяха тези подпомагащи услуги. Работи се върху нови а, модели за оказване на подкрепа. А, подпомагаща заетост, трябва да кажа, че модерните организации, които представят новите модели за оказване на подкрепа, за намиране на, на работа, пострадаха много повече от тези економии, отколкото старите модели, които съществуваха. Когато обаче такива организации представят такива модели за оказване на подкрепа, те са от голяма полза и за държавните структури, и за хората. Стратегията за активното включване е много важна в трите си елементи. Подходящи доходи, за да може да се участва активно в обществения живот. Качествени публични услуги, за да могат хората да се интегрират на трудовия пазар и стратегиите за заедостта също са много важни. Във втората част от моето изказване ще видите някои от моите заключения, които се основават на анализа на факторите, които са довели до успех. Анализът е направен за основа на 25-те проекта, които са извършени във връзка с трудовия пазар. Виждате тук съкръщението на английски стар. Тук става въпрос за сътрудничество с заинтересованите страни, е, целеви мерки, е, наличност на помощни услуги и изследвания. Това е съкръщението на английски стар. Нека да започнем с сътрудничеството с заинтересованите страни. Много е важно и някои от ораторите преди мен подчертаха значението на това, че ако искате да имате успешни мерки, трябва да включите всички заинтересовани страни, държавните органи, бюрата по труда, работодателите, агенциите и всички останали представители и граждани. Всички заинтересовани страни трябва да участват по време на дискусиите и само тогава може да се изготвят успешни стратегии и мерки. Необходимо да се развиват положителни тенденции в тази област и на европейско, национално, регионално и местно ниво. Е, на тези нива, на които се срещат заинтересованите страни и могат да изготвят иновативни стратегии, които да дават резултати. Следващия елемент от успешните стратегии е ам, свърз, свързан е, с целевите действия, които се основават на индивидуални подходи, подходи, които са пригодени към съответните обстоятелства и нужди и към а, отделните способности на гражданите. А, да се а, е, вземе да се вземе предвид и това, че всички работодатели търсят хора с способности, а не хора които нямат такива. И така, а, а, както председател на ОСР каза, а, че работата, която се полага, трябва да дава своите плодове. One example how a targeted action can work uh, recently. И така, ООН изготви наскоро препоръки за изпълнението на, за прилагането на конвенцията за хората с увреждания, като в препоръките се включи да се назначават на работа хора с увреждания. На европейско ниво в Брюксел в Страсбург ще се предвиди агенция, която да оказва съдействие на хората с увреждане да участват активно на трудовия пазар. Третия елемент от успешната стратегия е наличието на подкрепа. Да, трябва да подкрепяме хората с а, увреждания. Това е правилно, но и работодател има нужда от подкрепа. Нашите правни системи, правни рамки са прекалено сложни. Трябва да има компенсация а, за настаняване, а, за ам, за отделните етапи на производството и така нататък. Така или иначе, всички потребности, които имат тези хора, трябва да бъдат взети предвид, за да не се превръщате в товар. Като организация, ние по някакъв начин сме много доволни от а, това по какъв начин а, тази двойна подкрепа е включена в а, политическата рамка на ам, въпросите за заетостта трябва да се оказва подкрепа не само на отделните лица, но и на, на а, органите и на работодателите. На следващо място политики, които се развиват с основа на вече получени резултати. Политики а, не трябва да се основават на някакви ам, предположения, а те трябва да се основават на конкретни данни. Когато ам, се разгледат а, статистиките, може да се ам, придобие реална представа за това какво се случва. Така че винаги а, трябва да се използват данните, които са събрани по време на проучванията. На следващо място Трябва да кажа, че и трите елемента са много важни, за да е успешна стратегията. В противен случай тя може да претърпи а, крах. Значи, както казах, трябва да престанем да се укоряваме, да отправяме а, някакви обвинения, да не а, нанасяме вреди на системите и услугите, които вече съществуват, ами да ги подсилим и да ги доразвием а, през следващите години. И нека да приключа с една добра новина. Да, а, възможно е да има успешни мерки, ако се прилага този подход с съкръщението СТАР т.е. целеви мерки, да има целеви мерки, подкрепа и подходящия метод. Благодаря ви. Благодаря на господин Зелдерло. Може би може да създадем Европейска агенция за хората с увреждания, Тук в нашата комисия обсъдихме днес платформата EURES, която подпомага търсещите работа в Европейския съюз. Може би EURES би могла да предприеме и специфични действия за хората с увреждания. Сега ще дам думата на господин Стивън Тобин, ръководител на екип към звеното за оценка на политиките към отдела за научни изследвания на МОД. Благодаря, госпожо председател. От името на МОД ви благодаря за поканата. В стратегията са очертани три области за действие. Днес ще се спра върху десете основни, според МОД, полуки, които са валидни за всички три елемента на стратегията. Може да повторя някои, някои от нещата, които казаха изказалите се преди мен. Ще се спра най-вече върху това, което можем да направим в краткосрочен план. След това ще изложа възможни мерки в средносрочен план, както и някои допълващи мерки и мерки за подпомагане, най-вече в европейски контекст. В краткосрочен план, според мен, има няколко мерки, които могат да бъдат предприяти незабавно. Първата и най-важна от тях е ресурсите заделяни за активни политики на пазара на труда трябва да съответстват на предизвикателствата. Между 2007 и 2013 година се отвои процентът на дългосрочната безработица. От тогава насам тя продължи да расте в момента в Европейския съюз има около 12 милиона дългосрочно безработни лица, т.е. хора, които вече от повече от година търсят работа. Но през всички тези години намаляваше размерът на средствата, заделяни за активни политики в на, на пазара на труда. Намаляваше като процент от БВП. Тъй като в редица държави намаля и нивото на БВП, но в тези държави процентът на средствата заделяни за активни мерки на пазара на труда дори намаляваше по-бързо, отколкото БВП. Но да оставим на страна финансовия аспект. Може да се каже дори, че ако бъдат внимателно разработени, активните политики на пазара на труда могат да се окажат без отражение върху бюджета, тъй като ще допринесат за връщането на хората на пазара на труда и по тази линия за данъчни постъпления. Затова на тези политики не бива да се гледа като на източник на разходи, а като на инвестиция. Знам, че е трудно да си представим положение, при което безработицата е около 5-6%, но когато работех на ниво национални органи преди около десетина години, си спомням, че имаше много голям недостиг на умения. Много се мислеше по въпроса за това как можем да реинтегрираме някои от хората по-отдалечени от пазара на труда. Установихме, че подобни мерки са много сложни и много скъпи. Дори и сега в момента безработицата да е по-висока 10%, в някои области нещата постепенно се подобряват. И ако сега бездействаме, на след по-късен етап ще ни се наложи да платим много висока цена. Сега ще се спра върху някои от активните компоненти. Мисля, че що се отнася до някои от ограниченията, изправянето с тях, ще трябва да се постави по-голям акцент върху обучението и други мерки, от които има по-голяма възвръщаемост в средносрочен план. И ако доразвием тази идея, то ще видим, че е важно да се справим с неравнопоставеността, а не да работим само за хората в неравностойно положение. В случая не е достатъчно да разработим програми насочени към младежите или към хората с увреждания, например. Това просто не е достатъчно. Трябва да осъзнаем какви са ограниченията върху приобщаването към пазара на труда. Вероятно е човекът да няма свидетелство за правоуправление на МПС, например, и за това да не може да си намери работа. Трябва точно да установим какви са бариерите. И във връзка с това има две много важни неща по точка 4 и 5 на този слайд, именно установяване на връзка с отделни хора и с социалните партньори. Трябва да знаем пред какви точно бариери са изправени хората в момента и какъв може да е потенциалът им в бъдеще. Знам, че в момента много се говори за технологиите, за новаторските услуги, за заетост. Всички тези инструменти може да са много полезни, трябва да полагаме усилия за тяхното разработване, но понякога е нужно просто да се установи повече контакт с отделните хора. Много е важно също да се установи контакти и взаимодействие с социалните партньори. Единствено по линията на такива контакти можем да разберем в какво се състоят реалните проблеми. Мога да си седя в моя кабинет в Женева и да ви обяснявам, че проблемът е в недостига на умения или в несъответствие съответствието между това, което се предлага като умение и това, което търсят работодателите. Но няма да съм сигурен дали това отговаря на истината, докато не знам каква е обективната реалност. Единствено, ако знаем каква е обективната реалност, ще можем да разработим и ефективни програми, които реално отговарят на потребностите. Точка 6. Освояването на знания и умения през целия живот. Това е изключително важно с оглед усъвършенстването на уменията по време на целия професионален път на един човек. Много е важно, ако един човек си загуби работата, той да има добри умения. Тогава ще са необходими и по-малки инвестиции, за да бъде той реинтегриран на пазара на труда. Друго много важно нещо е ранната намеса. Какво имам предвид с ранна намеса? Ранна намеса означава намеса не в момента, в който човека вече си е загубил работата. Понякога може да се намесим и още докато хората имат работа. Знам, че в Канада, например, службите за заетост разговарят с заетите лица, с работниците, разговарят с работодателите, представят им програмите и мерките, които могат да им предложат към момента. Мисля, че трябва да действаме по-изпреварващо, да сме по-активни. Да, трябва да мислим за изключените от пазара на труда и за дългосрочно безработните, но в краткосрочен и средносрочен план трябва да мислим за унези, които е вероятно да си загубят работата или дори имат работа в момент. По отношение на допълващите мерки, мога само да се застъпя за идеята за извършване на анализ. Под анализ и оценка разбираме не само събиране на данни, а и определяне на референтни показатели и на контролни групи, за да знаем какви мерки биха сработили в определена ситуация. Не става дума за това дали на 70% от хората им се харесва програмата или на 80% им се харесва служителя в бюрото по труда, с когото работят. Нещата не се свеждат и до това колко души са си намерили работа, а колко души са си намерили работа именно благодарение на програмата. Много е трудно да се измери именно това. Мисля, че в бъдеще добрите методи за събиране на данни и за техния анализ ще ни поставят в по-различно положение. Тогава може би ще обсъждаме по-различни неща от това, което обсъждаме в момента. За да се постигне всичко това, трябва да има капацитет на ниво институции и централна изпълнителна власт. Службите по заетостта трябва да установят контакт с работодателите, трябва да установят определени методи за събиране на данни и тяхната оценка. За целта са необходими ресурси, наясно сме с това, но подобни инвестиции според нас в дългосрочен план ще имат възвръщаемост. Има и още нещо, което заслужава повече внимание. Можем да кажем, добре, всички тези мерки са чудесни, но какво ще правим, ако няма работни места? И това е един много сериозен въпрос. Трябва много добре да помислим и по въпроса за търсенето. Търсенето може да представлява проблем. Едновременно с това в Европейския съюз има инструменти, като например инвестиционния план на Юнкер, насочени към увеличаване на инвестициите, към стимулиране на търсенето и надявам се и в крайна сметка към стимулиране на заетостта. В МОД изготвихме доклад за аспектите на плана Юнкер, свързани с заетостта. Запитахме се дали не би трябвало, когато се одобряват някои от плановете, да се вземе предвид измерението свързано с заетостта. Не би ли могла заетостта да е и един от компонентите, които да се използват при оценката на програмите? Мисля, че тези две предложения са лесно постижими. В заключение мога да кажа, че като се има предвид мащабът на проблема, трябва да се предприемат и действия, които да са наистина пригодни за решаването му. Трябва да установим контакт с засегнатите лица, за да осъзнаем и в какво се състоят реално бариерите. Не можем да се насочим към една целева група като самоцел. Трябва да знаем какви са наистина нейните потребности. Трябва също така да отчетем и аспекта свързан с търсенето. Програмите трябва да са ориентирани към търсенето. Освен това, в дългосрочен план трябва да се установи култура на научно-изследователска дейност и на анализ на човек първоначално му се струва, че няма нужда от такива мерки, но аз като учен мога да ви кажа, че в дългосрочен план те имат възвръщаемост. Председателката, благодаря ви. Казахте, че най-важното е да определим какви са точно ограниченията, бариерите. И наистина сте прав. Не бивам да отстраним от работа по този проблем. Трябва да видим наистина какви са бариерите, ако искаме да ги отстраним. Дори понякога трябва да има повече от едно определение за бариера. Сега ще дам думата на господин Бекер от името на НП. Uh, uh, Нека да кажа, че ще се изкажа накратко. Дойдох и малко по-късно, за което се извинявам. Uh, чух последните представяния. Благодарим ви, че споделяте с нас вашия опит. Няма все още да правя някакви заключения, защото а, трябва да кажа, че мога да взема конкретно отношение, когато съм по- по-добре подготвен. Юта Штайнбург, Брук от Социалистите и Демократите. Благодаря от името на Социалистите и Демократите. Благодаря на всички оратори. Много е важно да познаваме ситуацията в отделните държави членки, да разгледаме отделните практики, но е добре да, да имаме информация и от организации, които работят и на международно и световно ниво. Важно е да се справим с безработицата и най-вече тази сред младежите да бъдат създадени работни места. В все още не сме си свършили работата до край. Много интересни ми се сториха вашите изказвания аз идвам от държава членка, в която се прави опит да се интегрират хората, да се интегрират на трудовия пазар хората, които дълго време са безработни. В Германия, както и в други държави членки, сме стигнали до заключението, че много хора остават е, дълго време без работа. Трябва трудовия пазар да има по-устойчив характер. Младите хора не бива да остават дълго време безработни, а веднага да си намират работа. Това е и целта на инициативата за младежката заетост. Това, което казахте, че всички заинтересовани страни трябва да седнат на една маса и да се работи на всички политически нива. Като видя какво, каква е ситуацията в Испания, ми се струва, че това не е така. В Полша има развитие, ако съм ви разбрала правилно, че социалният диалог играе по-важна роля сега, отколкото преди и че вече отбелязвате успех. Въпросът ми е следният. В Европейския съюз сме изправени пред нови предизвикателства, свързани с трудовия пазар. Ви, glauben Sie, müssen wir dann das noch anders? Според вас трябва ли да подходим по друг начин? По какъв начин да подходим към съществуващите проблеми? Имаме добри подходи, но проблемът е, че а, участи какво правим ние на европейско ниво. Предоставяме средства, извършва се обмяна на мнения, но това не стига до всички държави членки. Всички политически групи са на мнение, че да, държавите членки ам, не се справят с разрешаването на текущите проблеми като един от тях е проблемът с младежката безработица. Трябва днес да се правят инвестициите, за да могат да се предотвратят проблемите в един по-късен етап. Благодаря ви. Ще имате възможност след това да отговорите на въпросите. Las е, soluciones Решението изисква една оценка по ясни показатели, която да даде картина на това, което вече се прави и това, което трябва да се направи. Например, фонда за гаранции за младите в Испания е абсолютен провал, защото системата не действа по никакъв начин ефикасно и младите нямат никаква перспектива, след като средствата от фонда не достигат до групите, за които са предназначени. И оттам нататък всички мерки, които се предприемат, са обречени на неуспех. Освен това, е, къде е участието на работодателите? До тук това, което наблюдаваме е умножаване на препятствията, пред отпускането на средствата от този фонд, което става вече почти, почти невъзможно. Така че този план на правителството за заето за младите е просто една фасада и не отговаря по никакъв начин на изискванията на Европейския съюз. Напротив, както казах, Отвояват се, отрояват се бариерите за отпускането на средства от фонда и това пречи на отследява мерките, които биха могли да решат проблемите с заетостта. Сигурното е, че всички съкръщения, които се практикуват в Испания в последно време, казах това, посочвайки и така наречената активна политика по заедостта, водят до провал на програмите, които трябва да подпомогнат хората, които е, искат да се включат в пазара на труда и да започнат нова кариера. Искам да припомня също, че персонала на държавните служби по заедостта не, не им помага. Дължат им се много помощи. Трябва внимателно да се разгледат всички случаи, така че да се гарантира по някакъв начин парите да стигат до тези, за които са предназначени. Освен това, трябва да се спазват изискванията. Има автономни области, които трябва да връщат средства, защото не са ги освоили. Ето виждате как се увеличават пречките при използването на средства от фондовете. Najpierw opowiem от o dialogu społecznym, bo в контексте kontekście także на размяни polityki. Господин професор Менчина, ще кажа няколко думи за социалния диалог. В контекста на политическите промени, настъпили в Польша след изборите, според мен социалният диалог е много важен – включително и за обществения дебат. От промените на сам, в Польша социалния диалог се провежда при доста отежнени условия. Освен работодателите и работниците, в него участва и правителството. През 2013 година този диалог се провеждаше при изключително тежки условия. Налагаше се на моменти да бъде спиран. Аз самият също участвах в него. На 11 септември бе прият един много новаторски законопроект, който вменява на социалните партньори законодателни правомощия. Те по силата на преговорите, които водят. Но нека не преувеличаваме. От социалния диалог не проистичат винаги конкретни резултати, особено като се имат предвид затруднените условия, при които се води той през последните години. Много тежки бяха преговорите за пенсионната възраст, например. Не винаги можехме да постигнем консенсус и поради социалното напрежение. Въпреки това, според мен е важно да разговаряме помежду си. Ще се спра върху трите елемента, по които взехте отношение вие. У вас в нашата политика по заедостта бе проведена мащабна реформа. По време на миналото правителство отговарях за тази реформа. Проведох много щателен анализ на действията, които трябва да предприемем, за да постигнем максимална ефективност. Обществените служби по заетостта, ако наистина искаме да работят ефикасно, трябва да допринесат за повишаване на заетостта. Нуждаем се от психолози, от социални работници и други специалисти. Ние в Польша избрахме един междинен модел. За нас е важно партньорството, например публично-частното партньорство. Какво означава това? Означава, че хора, които са заплашени от социална маргинализация, получават подкрепа от структури на две нива от бюрата по труда и от други структури. И тук се намесва втори елемент. Тези хора получават подкрепа и от частни структури, наред с помощта, която им предоставя правителството, държавата. Благодарение на този модел можем да предоставяме индивидуализирана подкрепа. В момента мислим по въпроса за това дали да не използваме правомощията на бюрата по труда, за да намалим и броя на съкръщенията. С други думи, вместо да се преструктурира заетостта, вместо работодателите да преструктурират, уволнявайки служители, те могат да просто да търсят кандидати за работа, които по-добре да отговарят на техните изисквания. Трябва да сме наясно, че уволненията също водят до определени разходи, например под формата на обещетенията, които трябва да се изплатят при прекратяване на трудовото правоотношение. Работодателят също така трябва да поеме и част от разходите на уволненото лице за намирането на нова работа. Ще видим дали тези наши идеи ще сработят първо в публичния сектор. По-нататък ще се насочим към частния. Далеко съобщенията секторът на финансовите услуги. Това са отрасли, в които постоянно се съкръщават хора. Едновременно с това постоянно има нужда и от нови служители. Постоянно се правят новоназначения. Ще се спра върху третия елемент, свързан с партньорствата, за които говорих. На лице е така наречената младежка гаранция. Може би Польша е в по- леко положение, тъй като още през 90-те години предприехме много активни действия. За периода 95-2000 година няколко милиона младежи се интегрираха на пазара на труда. Освен това, Полша навлезе и в период на преход – бяха създадени много нови работни места, но и процентът на безработица сред младежите бе много висок 40% и повече. И тогава започнахме да работим с младежките програми. Вече имаме опит с тях. Още повече като се има предвид, че имахме такива програми за младежка заетост преди да се присъединим към Европейския съюз. Паралелно с действията на бюрата по труда, реализираме програми на регионално равнище. Имаме идея и за друг модел, модела за така нареченото академично предприемачество. Вместо да пише дипломна работа, например, студентът може заедно със своя научен ръководител да започне работа по общ проект, който да бъде кредитиран. Така могат да се създадат около 3000 нови дружества. Е, е, пан Пол Свен, would you like to say something? Е, just very briefly, uh, one of the many... Господин Слейм, един от най-интересните въпроси, които бяха поставени, бе въпросът за новите решения. Вече от дълго време се занимавам с програмите за заетост. Много е трудно в тази област да се намерят някакви съвършено нови идеи. Ако някой иска да си намери работа, ще трябва да му се помогне да установи контакт с работодатели, да му се помогне да усъвършенства уменията си. Трудно е да се излезе с някакви нови идеи. Може по-скоро да се наблегне на някои от етапите в целия процес. Мисля, че в политиката за активиране прекалено много поставяме акцента върху момента, когато някой осъществява преход от безработица към заетост. А не обръщаме внимание на мерките, които бихме могли да предприемем, за да предотвратим загубата на работното място. Мерките, които можем да предприемем за повишаването на качеството на работното място, за даването на реални възможности за кариерно развитие. По отношение на превенцията, няколко държави установиха, че много хора през изминалите години са започнали да получават помощи за увреждане. Това са голям брой млади хора, които получават такива помощи, защото имат психически проблеми. Въпросът е дали можем да помогнем на тези хора по-утрано. Например, още докато са в училище, за да не отпадат преждевременно от училище, например. В нашите общества психическите проблеми в голяма степен са стигматизирани. Много е трудно, когато някой има такива проблеми, психически или емоционални, за този човек да потърси помощ. Трудно е и за другата страна, към която се обръща. Затова има и програми на ниво бюра по труда в образователните институции, сред общо практикуващите лекари, и други. Когато се установи проблема още в началото, е много важно да се говори с хората, да се опитаме да намерим решение, но много важно е и институциите, към които се обръщат тези хора, да знаят те от своя страна къде да потърсят помощ, експертна помощ. Много е важно също така да предоставяме постоянно подкрепа на хора на работното им място. Важно е да се фокусираме не само върху момента, когато някой изгубил работата си, предстои да си намери нова работа и да започне работа, а да работим и за хора, които все още имат работа. Няколко общи бележки и коментара. Първо за социалния диалог. Разбира се, социалният диалог е от особено голямо значение. Изключително важно е работодателите, работниците и компетентните органи да участват в разискванията. Но това не е достатъчно. Трябва да се гарантира и участието на гражданското общество. На това се опитах да наблегна, когато изложих първия стълб успешни стратегии. Предоставящите подкрепа, както и получаващите я, трябва да участват в дебатите. В противен случай ще пропуснем някои от елементите и ще разработим нещо, което не е подходящо за някои от всички тези групи по въпроса за предизвикателствата на пазара на труда и как да се справим с тях. Моята организация вече на два пъти е събирала примери за добри практики, разработени и използвани в редица европейски държави. Тези документи са налични на страницата ни в интернет на различни езици. Вече сме и награждавали организации, постигнали върхови постижения, разработили методи и подходи, които са доказано са сработили. Един от методите, които доказано са сработили е подпомагането на работодателите при диверсифицирането на работната им сила. Резултатите от изследванията показват, че една разнообразна работна сила постига по-добри резултати, по-творчески настроена. Диверсифицирането на работната сила на служителите е много важно. Много е важно дружествата да управляват многообразието. Как може да стане това? Трябва да видим какви умения има един човек и да преструктурираме работния процес така, че да има високо ниво на съответствие между уменията на този човек и потребностите, които изисква дадена работа, дадена функция в една в едно предприятие. Ако направим това, то ще видим, че не е трудно да намерим добри, достойни работни места за хора с увреждания и за хора с психически проблеми. Това е един от подходите, който може да допринесе за разработването на много успешни стратегии. По въпроса за така наречената младежка гаранция или гаранция за младежка заетост, в повечето държави, където тя се прилага, тази гаранция е със срок от 6 месеца. Както каза изказалият се преди мен, това не е достатъчно за хора с увреждания или за хора с психосоциални проблеми. Тези хора трябва да получават постоянна подкрепа трябва да обмислим с тях какви са възможностите им за за бъдещия им професионален път, ако искаме да успеем. По въпроса за социалния диалог, участието на всички засегнати страни, използването на новаторски модели, тук трябва да заложим на модела на професионалния път. Важно е не само да намерим работа за безработните, но и да запазим работата на унези, които вече я имат. Има и още нещо, което според мен трябва да проучим и което не бе обсъдено много подробно днес, а именно целият механизъм на европейското полугодие за координиране на економическите политики. То може да бъде използвано по един много по-съгласуван начин за целите, които обсъждаме днес. Реформирането на пазарите на труда е сложен въпрос и трябва да бъде много добре координирано Идеите, изложени от колегите днес, могат да допринесат за успех в тази област, според мен. Благодаря ви, господин Тобин. Искате ли да вземете отношение? Благодаря. Ще се спра на дългосрочната безработица. Това е много сериозен проблем. Какво може да се направи във връзка с дългосрочната безработица, да, показатели за измерването и цели и така нататък. Добре, но трябва да се чете факта, че дългосрочната безработица е, има, е на високи нива. И е лошо, че 12 милиона души търсят работа повече от една година – Добре е да се знае, че тези хора все още търсят работа. По време на минали ни кризи много а, често а, хората губят работата си и трябва да се а, осигури достъп на а, тези хора до отделните програми за оказване на подкрепа. Много от, от хората с времето ам, губят своите възможности да участват в програми, е, да получават е, ам, социални помощи и така нататък. Нека да се използват съществуващите програми, без да се създават нови. Нека на тези хора се осигури достъп до тях. Благодаря ви. Благодаря. Сега ще дам думата на другите членове на нашата комисия. Господин Пирински ще вземе думата. Моля ви да се местите в две минути. Моля. Ако смятате, че искате да зададете конкретен въпрос, отправете го към съответния оратор. Пан Георги Пирински. Е, благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря и на петимата оратори за техните изчерпателни представяни изказвания. Имам един въпрос, който искам да, да, да задам и той е свързан с социалния диалог. В групата на социалистите и демократите слагам акцент върху а, социалното партньорство и ам, също така ам, слагаме акцент и върху колективните трудови договори. Важен е достъпа до качествени услуги, до трудовия пазар и е необходима адекватна социална защита. Господин Суен и други казаха, че ам, трябва да се създават работни места, които да са добре платени. But for quality jobs, jobs that are uh, meaningful and as you say... Както казахте, да се създават работни места, които да дават възможност за кариерно развитие и да се насърчават служителите и работниците. Е, в някои държави членки много активно се използват колективните трудови договори в рамките на социалната пазарна економика. Те се прилагат и не на последно място в Централна и Източна Европа. Да не говорим за ситуацията в Южна Европа, но ем, работните места на много места са обвързани с ем, изискванията на социалната корпоративна отговорност. Може би, когато обсъждаме ем, активните политики за заетостта, да очертаем е, някои важни аспекти, които могат наистина е, да а, променят ситуацията. А, господин Барк, благодаря. Благодаря на а, гостите за техните интересни представяния. За нас е важно да посочим, че много често съставяме програми, които формират рамка и е важно обаче тези програми да бъдат изпълнявани на практика. Европейската платформа срещу бедността и социалното изключване, програмата за нови способности, инициативата за младеща в движение. Това са все ем, инициативи, в които сме вложили много труд. Да не забравяме и за гаранцията за младежите. Месеци наред се занимахме с тази инициатива и сега съм изненадан, че в някои държави членки тази инициатива се оценява като неуспешна. Знам, че държавите членки много често имат програми да съставят програми. Малко държави членки разполагат съответните финансови средства. Има големи разлики между държавите членки. Има и различия между отделните образователни системи. Говорим винаги за обучение през целия живот, но образователните системи се ем, разминават с нуждите, които проистичат от трудовия пазар. Ем, бюрата ем, Mitteln mit äh, erstens mal die Бюрата по труда те също а, трябва да разполагат с възможности да оказват подкрепа. Госпожа Штайнбрук каза, че а, е необходимо а, всеки да получи а, подкрепа, било то психологическа или друга. Но бюрата по труда няма тази възможност. Друг е въпрос дали това са най-подходящите служби, които могат да оказваш такава подкрепа. Благодаря. Огнеш, Агнешка Козновска-Раевич има думата. Благодаря, госпожо председател, уважаеми дами и господа. Аз също искам да благодаря на всички експерти за информацията, която ни предоставиха. Ще се спра на две неща. Първо, що се отнася до ефективността на нашите програми, свързани с трудовия пазар. Може би господин Мечина не е, е беше много ясен, но с тази реформа, която се проведе в Полша, беше внесена много важна промяна. Промяна в финансирането на бюрата по труда. Преди да се предоставя средства за обучаване на, тър, на търсещите работа, а сега бюрата по труда получават средства, за да интегрират безработните отново а, в трудовия пазар. Така мерките са по-ефективни, ако няма такова адаптиране към, работния, към трудовия пазар, то тези безработни ще останат за по-дълъг период от време такива. Не на последно място, от голямо значение са тези партньорства, които бяха организирани в Полша. Партньорства с НПО, с отделни предприятия. Понякога тези НПО са м, доста тясно специализирани. А, да речем, ам, се занимават с интегрирането на хора с ам, увреждания ам, в труд, на трудовия пазар. Бюрата по труда трябва да имат възможност е, да действат в рамките на партньорства. трябва, освен това, да се предвиждат и обучения за поддържане и увеличаване квалификацията на търсещите работа. Има много начини, по, по които може да се извърши това адаптиране към трудовия пазар. Смятам, че ем, сме изправени пред три сериозни предизвикателства, ако погледнем нещата в по-дългосрочен план. На първо място проблема с застаряването на населението. На второто предизвикателство е дигитализирането на трудовия пазар и проблеми възникват за възрастните лица, които са безработни, защото те не разполагат с а, тези способности. В, а, да не говорим, че почти всеки сектор вече е дигитализиран. Там се изисква други способности, с които трябва да разполагат лицата, които търсят работата. Когато говорим за неуспешното интегриране на на възрастните, които търсят работа, не трябва да спускаме от поглед точно проблема с дигитализирането. И на следващо място, следващото, трето предизвикателство е свързано с следното. Европа е доста диференцирана от културна, религиозна и етническа гледна точка. Не трябва да го забравяме обществото като цяло е диференцирано. И въпросът, който възниква сега е дали сме способни да представиме някакви минимални стандарти, минимални структури на работодателите. Когато изпълняваме стратегията за трудовия пазар, трябва да имаме предвид, че нещата са различни. Може да говорим а, за високо квалифицирани а, лица с различни способности, но въпреки всичко трудовия пазар да няма нужда от тях. В институциите, които вие представлявате, а дали това е взето през вашите програми, интегрирани ли са те или обмисляте тези въпроси. Благодаря. Аз също искам да задам няколко въпроса на нашите гости. Първо, госпожа Валехой. Вие е, говорихте за гаранцията за младите хора в Испания и че тази инициатива е била фиаско. Държавите членки е, им по принцип няма достатъчно средства или по-скоро в вашата страна нямаше достатъчно средства, за да се увенчае тази инициатива с успех или каква е причината? Може ли някак си тази инициатива за младежите да бъде свързана с работните или трудовите сдружения, които имате в Испания? На следващо място – Друга ми въпрос. Ако обученията за работодателите бъдат финансирани на 100%, дали това е добро решение или не? Дали работодателите трябва също да се включат в тези обучения и може би така те ще ценят по-високо своите служители и работници? На следващо място. Беше посочено, че немотивираните хора ам, са включени в една специална група. Господин Слайн също говори по тази тема. Какво трябва да се направи, за да не се стига до там хората да нямат мотивация да се връщат на пазара. Е, е въпрос към господин Пол Суейм, свързан с мотивацията. Много ми хареса вашата, вашето представене, защото имаше положителен характер. Как да направим така, че обществото да не изтласква в периферията някои групи от обществото. Много често това са групи от хора, които имат своите качества. И следваше ми въпрос към господин Зелдерло. Казахте нещо, което много ми се понрави. Казахте, че работодателите трябва да профилират своите работни места. Значи, всеки от нас е работил в определена работна група и всеки ем, от нас ем, смята, че всеки от членовете на един екип трябва да бъде адаптиран или напаснат към самия екип. Дали обаче работодателите могат да разберат тази стратегия и да могат да пригодят своите работни места към а, нуждите на търсещите работа? Господин Тобин, вие споделихте опита ви с програми от Канада. Канада, в Канада там се гледа много напред в бъдещето. Сега обаче е трудно да преценим какви специалисти ни трябва след 2, 5 или 10 години. В Полша имахме обаче такива програми. Имахме учебни програми с а, Германия и Дания. В моя регион всяка община е била задължена да събере заедно 100 работодатели и да извършат допитване за това кой искат те да освободят от работа и кой иска да назначат. Може би трябва да прибегнем отново към такива програми, защото те бяха доста ценни. Още нещо казахте. че най-трудно е да се премахнат проблемите, свързани с квалификацията. Казахте колко важни са обученията, квалификациите. Хората имат нужда от квалификации, особено младите хора но а, стратегическото мислене, намирането на решения, това са способности, които трябва да се придобиват още в детската градина. Под формата на игра децата могат да придобият тези умения и няма нужда, а, когато а, станат възрастни, да им се организират специални а, обучения по а, придобиване на тези умения. <coughs> Благодаря ви, ще ви отговоря на въпроса. И като въпроса на а, вашия колега. Фонда за гаранции за младеща. Първата година чувахме много красиви речи, но на практика не видяхме никакви резултати. Всички, които говореха, че това ще даде решение за проблемите на младеща, правеха празни обещания, защото на практика нищо ни не беше предложено. Ресорното министерство поиска младите да се запишат в програмата гаранции за младиста, за да може автономните общности да организират програми за всички записани в програмата. Трябваше е, обаче да се осигури една изключително сложна компютърна програма, която а, функционираше успоредно с тази на а, службите по заедостта и която в крайна сметка така и не достигна до младите. Затова казвам, че програмата беше пълно фиаско. Самите автономни общности е, предложиха с техни програми, но правителството не ги финансира. И, както казах преди малко, правителството съкрати с 66% средствата за политиката за приобщаване към пазара на труда. И, както ви казах, е, автономните области нямаха необходими е, необходимите средства, за да финансират сами дейностите по тази програма. Можеше ли нещо да се промени? Не, защото тенденцията беше да се намалява защитата на безработните, да се съкъщават средствата от активната политика по заедостта. И е, едва ли не тези средства на крайна сметка отидаха за е, едва ли не подгонване, преследване на безработните. Мисля, че това беше много погрешно. Трябваше да се е, заделят твърдо средства за политиката по заедостта, защото точно това искаше и Брюксел. Той искаше да се подпомогна е, тези региони, които имат най-нисък брутен вътрешен продукт. В Испания, напротив, обърнахме нещата наопак и съкратиха се бюджетите на най-бедните автономни области до, с 91% и бяха подпомогнати най-богатите територии. Така че тези, които разполагат средства, сега могат да разработват подобни програми за заетост, но другите са лишени от тази възможност. От 4 години се говори, че трябва да се подпомогнат безработните и особено младите безработни, но нито една от предложените политики не се прилага. Сега отговарям на вашия въпрос. А по отношение на колективните трудови договори, мога да ви е, дам един практичен пример. Преди малко също давах примери до май 2015 година нямаше социален диалог, социално договаряне. И дори там, където имаше някакви наченки, не се спазваха поетите ангажименти, например в Кастилия Ламанча нямаше преговори и в крайна сметка това доведе до задушаване, за зародиш на политиката по заедостта. И връщане на част от бюджета, заделен за нея, трябваше да бъде върната на правителството, просто защото не беше усвоена. Както ви казах, останахме си с красивите думи. През всички тези години се е, настояваше, че трябва да се подпомогнат хората, тези, които са най-отхвърлени, най-далеч от пазара на труда, че трябва да се гарантират качествени публични услуги, след което правителството събра двете страни, работодателите и синдикатите по наше предложение – И нашия синдикат предложи една инициатива за защита е, и ангажиране на тези, които са изчерпали е, правото си на помощи, които не разполагат повече с нищо, нямат право на нищо и се предлагаше кметството да ги назначи за 6 месеца с заплата договорена с колективен трудов договор, за да може през тези 6 месеца това лице да е защитено и след изтяхното изтичане да продължи да получава помощи през още 21 месеца. Тоест един начин, една вратичка да се гарантира по-дълга защита. Преговаряхме през целия ноември. Може да се опрекне испанската система за това, че има в пропуски, и до какво доведе това. Всъщност бяха уволнени лицата, които се занимаваха с професионалното ориентиране. Ние в нашия синдикат предложихме тези 80 души да бъдат ангажирани за 6 месеца. И както виждате, тук е основната разлика между една система, където има социален диалог – и система, където такъв диалог отсъства. Ето, виждате как тук в случай успяхме да постигнем, но само, стана само в Кастилия и Ламанджа. Сега приключвам, за да имат и другите време да се изкажат. Миналата седмица беше е, бяхме организирани е, кръгла маса и поискахме на нея да бъдат поканени хора с увреждания, за да чуем и тяхната гледна точка. Освен това, присъстваха синдикатите и работодателите. Благодаря. Преди да дам думата на господин Менчина, нека ви помоля да се ограничавате в рамките по на 4 минути, защото трябва да приключваме. Благодаря. Много ще ми е трудно да се вместя в 4 минути. Социалният диалог. Социалният диалог е от основно значение за повишаването на стандартите в областта на заетостта. Той е от голямо значение и с оглед постигането на компромис между отделните интереси. В Польша искаме да се установи колкото се може по-висок размер на трудовото възнаграждение, но това трябва да е обвързано и със съответната производителност. Колективните трудови договори, най-вече в отделните отрасли, бяха пречка за преструктурирането в редица предприятия. Малките и средни предприятия не са подготвени за това. Те не са нямат свои представители, които да участват в колективното трудово договаряне. Освен това, има и някои нови отрасли, които не са организирани в профсъюзи. Има и по-стари отрасли, в които няма представителства на работниците и това блокира колективното трудово договаряне. Мисля, че за това на пазара на труда трябва да има някакъв допълнителен механизъм. Още един важен елемент, за който говори господин Бах, а именно диагностичен анализ на публичните служби по заетостта. В продължение на 4 години работих в общоевропейски орган в тази област и наистина има голямо несъответствие в системите. В някои държави има централизирана система, в други децентрализирана, има различни механизми за финансиране. В някои държави се упражнява финансов надзор, в други не. Ако наистина трябва да излезем с препоръки, то според мен трябва да има уеднаквяване. Трябва да има структура, която да може да бъде ръководена от различни социални партньори. Тогава можем да постигнем реален ефект на пазара на труда. Съгласен съм и с казаното от госпожа Козловска Раевич. Полша бе сред онези държави, където бе обявена една инициатива, в рамките на която 50 и над 50 годишните да бъдат интегрирани на пазара на труда, като се възползваме от цифровизацията. Има немалко анализи, включително и от областта на трудовата медицина. Те показват, че с цифровизацията са свързани някои рискове, като например стрес, психически заболявания, новите цифрови технологии повишават натиска върху работниците, от което страда психиката им. И това също е нещо, което трябва да вземем предвид. Госпожо председател, съгласен съм с вас за това, че няма 100% финансиране. Ако искаме да имаме определени средства, които да инвестираме в човешки капитал, то те ще трябва да бъдат набрани от някъде. Трябва да има съфинансиране. Имам предвид Националния фонд за обученията. Напълно съм съгласен с всичко, което бе казано за мотивацията. Мотивацията е от основно значение. Става дума не само за намирането на работно място – има затруднения и от страна на работодателите, защото те понякога просто не могат да предложат работни места. Понякога нямат възможност и да обявяват свободни места. Господин Суейм, ще се спра върху онова, което опомена последно господинът преди мен за мотивацията. Много е лесно да акцентуваме единствено върху нези, на които им е трудно да се интегрират в пазара на труда, да се опитаме да видим дали са достатъчно мотивирани и достатъчно ефективни Много бе добро това, което каза колегата за хората с увреждания. Онези, които работят по отделни случаи в обществените служби по заетостта и потенциалните работодатели трябва да помислят за това какво могат да направят за тези хора. Говорихте и за онези групи, които е вероятно да се маргинализират в обществото. Мисля, че добре се осъзнава това на пазара на труда. Големите бъдещи предизвикателства пред пазара на труда включват, например, застаряването на населението. Като се има предвид застаряването на населението, трябва да помислим каква роля могат да изиграят по-възрастните хора на пазара на труда. Тук Работодателите трябва да помислят по въпроса, да помислят за това кога да пенсионират служителите си, как да преразпределят отговорностите. Вероятно е да има и хора, които да искат да останат на пазара на труда и след като навършат пенсионна възраст. И това трябва да бъде взето предвид. Говори се за това, че пазарът на труда се намира в период на много големи промени и това е важно да се обсъди в контекста на други въпроси, като например социалния диалог. Трябва да вземе предвид социалните ефекти от застаряването на населението, от цифровизацията. Всички участващи в социалния диалог трябва да участват в тези разисквания, трябва да се чуе гласа на всеки. Благодаря господин Велдерло. Благодаря. Толкова добре произнесохте името ми. Благодаря. Съвсем накратко, напълно съм съгласен с това, което каза господин Пирински. Никога не бива да забравяме, че трябва да се гарантират достойна смислена трудова заетост. Трябва да се разкриват работни места, които да дадат възможност на хората да реализират мечтите си и да постигнат целите си в живота. Но ако искаме да имаме такива работни места, е изключително важно да заложим на образованието. Напълно съм съгласен и с господин Бах за това, което каза за обществените служби по заедостта. Повечето такива служби не разполагат с необходимото ноу-хау, за да работят с хора с специални потребности. Възможно е да се работи обаче с НПО и с други действащи лица в обществото, за да се запълни тази липса. В Ирландия обществените служби по заедостта постоянно поддържат връзка с структурите, подпомагащи хората с увреждания, за да могат от своя страна да разработят подходящи подходи към тези хора. В Фландрия пък местните служби по заетостта в структурите си са предвидили присъствието на представител на НПО, работеща с хора с увреждания, който да консултира служителите им. По вашия въпрос, госпожо председател, приспособяването на длъжностните характеристики към способностите и особеностите на работниците. Job carving е един много успешен подход. Как да убедим работодателите да го прилагат? трябва да установим комуникация с тях. Обществените служби по заетостта и НПО, които подпомагат определени групи хора, говорят различни езици. За това е и необходимо да се установят платформи, където тези действащи лица да разговарят помежду си, да разработят общи определения и да работят заедно по общи за тях проблеми. Ние работим, например, с многонационалните дружества. МОД има също много интересна инициатива за хората с увреждания. МОД работи с многонационалните дружества, за да могат те да разберат какви са потребностите на тези хора и да реорганизират процесите си така, че да са по-достъпни. Но за да може всичко това да се реализира, трябва да установим комуникация. Затова е толкова важно да участват всички действащи лица. В качеството си на освен, че съм генерален секретар на Сдружението, което представлявам, съм и ръководител на Сдружение с идеална цел, представляващо хората с увреждания в Ландрия. Какво правим сега? В миналото постоянно обучавахме хората, обучавахме ги до безкрайност, без те да могат да си намерят работа. Сега се срещаме с работодатели и заедно с тях работим за прилагането на принципа на управление на многообразието на екипа. Задаваме си заедно с тях въпроса дали не може да се разкрият нови работни места чийто профил да съответства на способностите и уменията на хората с увреждания. И този подход доказано работи. Господин Стивен Тобин, благодаря. Съвсем накратко по два момента. Много е важно да осъзнаем, че активната политика в пазара на труда не е единствената област на действие. Има и други въпроси, като колективното трудово договаряне и други. Има и други институти, които трябва да се вземат предвид, като минималното трудово възнаграждение. Всички тези е, структури, инструменти трябва да си взаимодействат и да се разглеждат общо, ако искаме наистина да имаме качествени работни места. По въпроса за уменията, трудно е да се направят прогнози за бъдещето, но има едно, което е ясно, а именно, че придобиването на умения сред хората, които принцип имат затруднения, е сложно, много често уменията на тези хора закърняват, а едновременно с това пазарът на труда се променя бързо. От това може да проистече и много задълбочаващо се несъответствие между предлаганите умения и онова, което търсят работодателите. Затова и трябва да действаме изпреварващо, превантивно, както и да предприемаме последващи действия за постоянно усъвършенстване на уменията, така че те да отговарят на изискванията на бизнеса. Благодаря. Искам да благодаря на нашия председател, който аз представлявам днес. Благодаря и на координаторите, които съдействаха за организирането на това изслушване. Благодаря и на нашите гости, които споделиха своя опит с нас. За нас беше удоволствие да сте тук по време на изслушването ни. Следващото заседание на нашата комисия ще се състои на 7 декември тук в Брюксел. Благодаря и на преводачите и благодаря на всички колеги, които останаха до края. Благодаря ви, желая ви лек път.